Liebe Kolleginnen und Kollegen, скъпи колеги, много съжалявам, че трябва да прекъсна този празнична атмосфера пред коледен празник. Просто искам да пожелая добре дошли на нашите колеги от бюджетната комисия. За нас е чест, че такива е, известни членове на Европейския парламент, като Юта и Раймер, са тук сред нас. Радвам се, че ще можем да обсъдим заедно един проблем, който е от общ интерес Става дума за делегираните актове, свързани с а, частно публичните партньорства. На 30 септември 2013 година комисията прие регламент, делегиран регламент за органите на публично и а, частно партньорство, като те ще получават, съгласно този рекламент, освобождаване от отговорност от комисията. Всеко отделно звено ще, ще бъде освободено от отговорност по-отделно, за да можем да прилагаме принципа на отчетност и прозрачност. Съвета не е, възрази на това, но тъй като нашите две комисии приеха по силата на член 41 е, тези този документ, процедурата трябва да се прилага така, както е записано. Госпожа Гетри и господин Велини предлагат е, да възразиме по регламента и да призовем комисията да, прераз, да, прераз, да преразгледа своята позиция относно тези партньорства. На 6 ноември беше решено да се поиска периода за разглеждане да бъде е, удължен до 30 януари 2014 година, а проекто резолюцията, с която възразяваме, беше е, разпространена сред членовете на комисиите до, на 4 декември. Междувременно не сме получили предложения за изменение. Междувременно комисията излезе с проекто резолюция за включване в всички базисни документи вътрешните финансови правила, правилата за ПЧП, прави през на, на основата на правилата, които ще се изготвят от комисия ИТРЕ. Комисията ще излезе с предложение за промяна на регламента и доку, с документ подобен на този, който ще разгледаме днеска. След, след това ще, ще, ще се направи и преценка дали рамката за ПЧП в МФР е отговаря на изискванията. То предложението на комисията може да послужи за добра основа за по-нататъка работа. Това е една пътна карта за работата на трите институции. Вчера получихме положителни сигнали от работната група на съвета, според която на 2014 година Корепер ще, пред, ще приема този е, документ. Съдокладчиците обаче предлагат да продължиме процедурата по възражение и да гласуваме проекто резолюцията, което значи всъщност да гласуваме за възражението. Съдокладчиците смятат да внесат изменения в пленарна зала, след като съвета приеме това. Това беше изчитането на документа. Мисля, че горе-долу стана ясно за какво става дума. Бих имали някакви мнения, становища или са докладчиците искат ли да вземат думата Ингеборт? Ингеборт, радвам се, че пристъпихме е, и към това действие направихме крачка напред и ако съвета е готов за тази дейност, ще бъде добре. Така че наистина аз предлагам да приемеме днес това предложение. Това е едно временно решение, което би могло да бъде променено след като бъде разгледано в пленарна зала и в последствие ще се приложи член 209 да, по силата на този член ще се разглеждат процедурите, свързани с ПЧП-тата в бъдеще. Това ще е една много по-лесна процедура, която ще може да се прилага лесно в бъдеще. Така че по този начин в момента ние изразяваме стриктно нашето становище Сега, може би, наистина комисията и съвета няма да са много доволни от нашето гласуване днес, но ако ние не успеем да устоиме своите позиции, просто трябва да е, смениме занаята си едва ли не. Но, е, сега председателя казва, не, не, това е шега, в крайна сметка това е една шега, ако искам да разведра атмосферата малко преди коледа. А тези, които биха искали да вземат думата, са добре дошли. Бих искал също така да пожелая добре дошъл, дошли на нашите преговарящи, а и господа Янсен е тук. Така че Госпожа Тротман е също сред нас много, много. Из, извинете, че не я цитирах лично. Ян Мундер има думата. Exactly Когато комисията прави това, което изисква парламента, а, мисля, че всичко е въпрос на тактика. Ингеборг Гресле ме увери, че ако съвета се съгласи с предложението на комисията, може да получим гаранции, включително и в рамките на коледния дух. Та, ако това стане, ще последваме докладчика. Благодаря. Някой друг колега да желая да вземе думата? Жан-Пьер Оди, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Никой няма да се изненада, ако кажа, че подкрепям стратегията на Инге. Тя е права. Още повече, че тук трябва да изготвим становище, а съвета прави това, което желае. Поздравявам комисията за нейната воля е, и парламента за това, че ще освободи от отговорност тези съвместни предприятия. Комисията излезе с предложение, ние трябва да изготвим само становище. И гласуването също не беше от чак такова значение. Но е много важно освобождаването от отговорност да е, се извършва от парламента, да е в ръцете на парламента. Освобождаването от отговорност не засяга само сметките. Това означава политически контрол върху съвместните предприятия, които придобиват все по-голямо технологическо значение. Това е нещо повече от опит. Той се е оказа успешен. Това е уникален опит в световен мащаб. Европейския парламент трябва да бъде включен в процеса на вземане на решение и в процеса на освобождаване от отговорност. В частност, в този финансов регламент за съвместните предприятия. Член 209 ни дава възможност да се отдалечим от функционирането на институциите, ако има някакви специфични обстоятелства. Вътрешните дискусии извадиха наяве факта, че нещата не са толкова ясни. Но проблема не е свързан с освобождаването от отговорност. Този акт може да бъде извършен много набързо. Сметната палата си свърши работата. Ако тя направи това, освобождаването от отговорност е лесна работа. Но бюрокрацията е свързана с освобождаването от отговорност във връзка с сметките на публично-частните партньорства. В този контекст аз след като чух мнението на изпълнителните директори и на всички индустриалци, които участват в тези предприятия, приканвам да имаме отчетност. Нуждаем се от добро управление на публичните фондове, но това трябва да стане по простената процедура, а не всеки път, когато се смени колелото на колата, да трябва всичко да се променя. Да не забравяме, че колата има 4 колела. Не знам дали комисията би могла да ни успокои в това отношение. Не знае и колегите дали са съгласни да имаме улекотен финансов регламент, като същевременно запазим и необходимата сигурност, а именно средствата се харчат е, е, за съответните цели. След като прочетох е, рекламента, останах с впечатлението, че доста се иска от европейските институции. А нали не искаме да има прекалено много бюрокрация? Uh, uh, Благодаря, господин председател. Знаете, че публично-частните партньорства са важен инструмент в Хоризонт 2020. Хоризонт 2020 е изключително важна програма. Публично-частните партньорства са много важни за индустриалното участие, както и за насочването на частните фондове. В Европа се нуждаем от повече инвестиции и повече предприемачество, за да имаме растеж и нови работни места. Иска ми се по лесен и гладък път да стигнем до решение – това, което а, ще гласуваме днес, трябва да ни позволи да намерим лесно решение в последствие, за да може да приведем в изпълнение Хоризонт 2020 незабавно в началото на 2014 година, без това да е свързано с пречки за нашите индустриалци и учени. Yeah, thank you very much. I would now like to ask the commission. Благодаря. Сега се обръщам към комисията ако желая да вземе думата. Е, благодаря, господин председател. Изцяло сме съгласни с докладчиците. както и с тези, които все още не са взели думата в е, парламентарна комисия ИТРЕ търсим едини правила за съвместните предприятия, както и възможност да предоставим освобождаване от отговорност от страна на Европейския парламент. Съгласни сме, че съвета, с когото говорихме миналата седмица и с когото продължаваме преговорите тази седмица, че те трябва да одобрят единната, единното споразумение, което ви представихме. След заседанието на Корепер на 8 януари и последващото заседание на 9 януари трябва да се стигне до едино споразумение, което да се приведе в изпълнение възможно най-бързо. Конкретно в отговор на господин Оди бих искал да кажа следното. Явно е, че предложението, което направихме по делегирания акт на базата на член 209 има за цел упростяване – много елементи работят в тази насока. Например, бюджетното планиране е упростено, упростена процедура за приемане на бюджета се предвижда също така. Същото се отнася и до персонала. Упростихме правилата за търговете. Това е много важно в контекста на публично-частните партньорства. Простяване беше предвидено и в счетоводството, съобразно международните стандарти. Това, което искам да кажа е, че сме направили необходимото усилие да упростим текста, но не се предвижда отделно освобождаване от отговорност. Това ще бъде направено при следващото преразглеждане на финансовия регламент, което ще се случи през следващата година, както ви каза и докладчика. Да, благодаря. Сега няма да продължим повече дебата, а по-скоро минаваме направо към гласуването с електронна карта. Всички ли могат да гласуват? Всички ли си носят картите? Okay. Vote is open. Начало на гласуването. One moment, because the machine indicates mm. three, more, yep. three liberal. Yep. We have, uh, the machine indicates that there are... Машината показва, че трима члена на АЛДЕ гласуват в повече. Така че аз самия ще се въздържа в такъв случай. Okay, I will abstain and perhaps to others and then трима в повече. Въздържам се аз и може би още двама други колеги, за да анулираме и отново да преминем по същия въпрос. Начало. So everybody voted? Всички ли гласуваха? Mm-hmm. No. <laughs> Okay. Vote is Closed. Край на гласуването. Супер. Damit äh, hat, haben die beiden Ausschüsse einstimmig äh, die Linie der. И така, резултатът 27 на 27 приема се равенството, ремито означава всъщност приемане с единодушие. Благодаря, желая ви приятни предколедни празници, приятно прекарване на коледните и новогодишните празници изобщо. Взимаме си довиждане с колегите от комисията по бюджет. Малка пауза ще направим сега и ще продължим с редовното заседание на Комисията по бюджетен контрол. Благодаря.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 Okay. Ähm, I was just informed, ich wurde gerade informiert, dass Herr Marinescu äh, sich in äh, Abstimmungen befindet. Äh, И така, още не е дошъл колегата Маринеско, но предлагам да започнем работа всъщност по 14-та точка на Барт Стаес за освобождаване от отговорност въпроса за подкрепата на страната от страна ЕС за Демократична република Конго. Това е размяна на мнение в присъствието на съответния член на Европейската сметна палата, господин Везбер, който е тук, но комисията ния няма. Може би и те ще закъснеят. Без тях не можем обаче да продължим, няма смисъл. Чакаме с други думи, извинявам се.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 So, um, one question to our colleagues from EPP. Има въпрос към колегите от е, НП. Можем ли да започнем и докладчика ще дойде след малко? Дами и господа, започваме значи. Възобновяваме по-скоро нашата работа с една-две минути закъснение при това. Господин Хойер и господин Кнапен са сред нас от Сметната палата. Добре дошли, господа. Генералният директор на ЕИБ, Европейската инвестиционна банка, също е тук. И така, започваме дебата по същество. Може би Сметната палата би желала да вземе отношение по отчета на Европейската инвестиционна банка за 2012 година и да ни дадат информация за освобождаването от отговорност. Заповядайте. Благодаря ви за това, че поканихте нашата институция и а, ни давате възможност да отговорим на въпросите, които обикновено повдигате на вашите заседания. Както вече каза нашия председател, на среща проведена преди повече от месец, ние се чувстваме в голяма степен част от Европейската стратегия за преодоляване на дългосрочните последствия от кризата. Нашето внимание е насочено към растежа и трудовата заетост, разкриването на нови работни места. И както е, сигурно знаете, през октомври месец предадохме отчет на Европейския съвет за извършеното до момента и за това какво възнамеряваме да извършим през следващите години. Няколко бяха основните въпроси. И сред тях най-важно място заемаха въпроси свързани с работните места и с високо квалифицираната трудова заетост, която в момента по-скоро взима изражението на трагична безработица сред младежите. 600 милиона евро бяха предоставени тази година на мерките за борба с тази младежка безработица. Малките и средни предприятия са сред нашите приоритети, както знаете добре всички, причината за това е, че те са гръбнака на европейската економика. Така че именно към тях трябва да насочваме вниманието си, когато искаме да възобновим пулса на економиката. Целта ни тази година са 18 милиард, милиарда и инвестиция в тези малки и средни предприятия, както и в финансовите инструменти за тяхното финансиране. 21 милиарда са представени, предвидени за инвестиции в малките и средни предприятия тази година. Нашето участие в инвестициите, свързани с малки и средни предприятия, е свързано с участие на финансирането от структурните фондове, като гаранция като гаранция за предоставянето на кредити на малките и средни предприятия. За момента изчакваме реакция от страна на държавите членки, за да видим в кой момент искат да се включат. Това лято обаче проведохте, сигурно, проведохме, сигурно си спомнете и вие, обсъждане по това с какви инструменти може да разполага инициативата за малките и средни предприятия. Това е, например, програмата Косме. искам да подчертая и някои от характерните черти на нашата политика, насочена към трети лица. 10% от нашето финансиране е насочено към вън от Евросъюза по програми, свързани с постигането на целите на Европейския съюз. Цели, които са свързани с постигането на стабилност, добро управление, но и инвестиране в екологоцелесообразни мерки. Особено сме признателни. Поглеждам, поглеждам към господин Калфин. Много сме благодарни по този повод, използвам да го кажа, за подкрепата на Европейския парламент, който подкрепи идеята да се поддържат същите нива на инвестиране в трети държави, така както поддържане на същите нива, както до момента. Може би до тук да приключа, за да не отнема много време, а по-скоро да отделя време на въпросите, да ви изслушам. Благодаря. Благодаря. Наистина това беше едно много кратко стегнато представяне на нещата. Благодаря ви за вашето изказване. А сега имат думите членовете на Комисията по бюджетен контрол. Нашия докладчик все още отсъства. Кой иска да вземе думата? По... Кой иска да участва в дискусията? Господин Калфин. Благодаря, господин председател. Ще първо ще, ще коментирам доклада на господин Маринеско преди да е дошъл. Съжалявам, че така се получава, но просто е въпрос на, на, на време. Първо, бих искал да ви предоставя допълнителна информация. Приключихме трилога и сега в момента вече прилагаме някои технически процедури, които са свързани с страните бенефициенти. Сега няколко неща от доклада са от по-голямо значение за всички нас. Първо, работата на Европейската инвестиционна банка и с малките и средни предприятия. Това е една нова дейност, която се извършва от банката по искане на съвета. Става дума за предоставяне на нови инструменти на малките и средни предприятия. И смятам, че постигнатите до тук резултати са обещаващи. Параграф 45-47 на доклада на господин Маринеско. В тях докладчика ни приканва да разгледаме идеята свързана с допустимостта, какви трябва да, какъв трябва да бъде подхода на банката към МПС, дали трябва да има посредници, финансови посредници и така нататък. Аз мисля, че по въпроса за критериите можем да кажем следното. След като натрупаме известен опит, мисля, че ще можем да направим един разбор на подхода ще, ще, ще имаме въобще методи за по-пряко пренасочване на средствата от банката към крайните бенефициенти, така че мисля, че ако продължим по този начин, с, разбира се, известно напасване, нещата биха били добри. Докладчика също така предлага Сметната палата в става дума за параграф 60 да излезе със специален доклад относно а, правомощията на банката да предоставя заем извън Европейският съюз. Разбира се, ние мисля, че това би било по принцип една добра идея, макар и да, да имаме доста информация събирана в най-различни пътища, но мисля, че може би през 15-17 година ще, ще когато преразглеждаме правомощията, ще можем да обсъдиме и този проблем. Също така се се приканват банката да поема повече рискове и да предоставя повече кредит, е, рискови кредити. Аз е, смятам, че един от основните критерии тук, но разбира се, банката трябва да реши, е а, да да запази своят висок рейтинг, начините да запази своя висок рейтинг, за да има достъп до е, ефтини капитали на капиталните пазари. А, също така следващата многогодишна финансова рамка и бюджета на Европейския съюз и всички, целият този инструментариум, който е предвиден за допълване, функционирането, изпълнението на бюджета. Някои от тях наистина са отлични. Провеждахме изслушване, прислушвания на тази тема. Имам, разполагаме с анализи и изследвания, но мисля, че от време на време би било полезно да а, изслушваме им становища на банката и начина по който тя вижда своя подход към крайните бенефициенти, за да могат те да се възползват по-добре от предоставените им средства. Защото става дума за инструменти, които могат да бъдат допълвани с друг вид кредити, за да се получат правилните и желаните резултати. И още нещо. Неодавна работната група на господин Камдесю, председателството от господин Камдесю, предложи, и направи предложение Европейската инвестиционна банка да работи с други финансови институции. Целта е да се създаде и в момента се създава нещо като платформа за съвместна работа. Възможно е. Обаче да е необходимо след известно време да се направи едно, една оценка защото а, малките неправителствените организации ни критикуват, е, казват, че е, създаването на, подобни, е, на подобна платформа пречи на прозрачността. От друга, други мнения са точно обратните, така че мисля, че наистина би било добре да направим една междинна оценка по-нататък. Платформата работи не отдавна. Аз сега давам думата на след благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да задам въпрос във връзка с малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия са приоритет за всички ни. Те а, са винаги в челните точки в дневния ред на нашата комисия. Основната ни цел е да подобрим атмосферата, в която работят малките и средни предприятия. Това може да стане, като улесним достъп им до кредити. Как виждате вие нещата? Ще отпускате директно кредите на малките и средни предприятия или ще минавате през местните банки? Това е напълно възможно. Бих искала да мога да обявя официално тази информация у нас, защото основният проблем в Германия е достъп до кредити на малките и средни предприятия. Извинявам се, телефона ми продължава да звъни и не успявам да го изключа. Äh, Нищо важно. И така, как смятате да организирате нещата? Идеята ви е отлична, имате нашата подкрепа. Телефонът ми отново звъни. Така казвах, че малките и средни предприятия са а, водещи в научната и развойна дейност. Възнамерявате ли да ги подпомогнете? като финансирате съвместни проекти с местните училища или власти. Малките и средни предприятия са по-сложно устроени, те не се занимават само с научна и развойна дейност, но ако погледнете статистиките, ще видите, че а, малките и средни предприятия не стоят с кръстени ръце, а те са много по-активни от това, което е описано тук. Ако Европейската инвестиционна банка реши да ги подпомогне, което би било отлично, мисля, че ще а, бъде от полза за всички ни, председателя. Разбира се, когато има добри новини, трябва да ги съобщаваме, а, не само когато сме една седмица преди коледа. Мисля, че господин Оди иска да ви зададе въпрос най-напред. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за уточненията, които предоставихте. Аз имам няколко въпроса. По социалния капитал от държавните и правителствени ръководители видяхме, че се предлага 10 милиардно увеличение на социалния капитал, което ще позволи да имаме допълнителна намеса от 60 милиарда. Зададох този въпрос и миналата година, не виждам връзката между това увеличение с 10 милиарда, което ще увеличи с 60 милиарда капацитета на за намеса и същевременно какво става с 120 милиарда на държавите членки. Защо държавите членки не са предоставили този капитал? Имаме 240 милиарда социален капитал и ни остават 200 милиарда, които трябва да бъдат отпуснати. Доколкото разбирам, може да отпуснете два пъти и половина предвидения капитал. Как така отпускате два пъти и половина 200 милиарда, когато имате 10 милиарда в брой, вие увеличавате 6 пъти а, средствата, които се предвиждат за държавите членки? Още един въпрос, който непрекъснато изниква, когато разглеждаме а, този доклад, а именно надзора на вашата банка. Ако не се а, лъжа, от десетилетия парламента иска да има контрол над вашата банка, защото такъв няма. В началото отговорихте, че всички инвестиционни банки, в които инвестират в дългосрочен план, не подлежат на надзор. Имаше и колеги от Комитета на регионите, които зададоха въпрос, подобен въпрос, като отговора беше същия, че не подлежи на надзор. Публичните банки в момента подлежат на надзор, а Европейската инвестиционна банка не подлежи на такъв. Бихме искали да се намери решение, бихме могли да го направим посредством европейски орган за надзор на банките в рамките на Банковия съюз или по някакъв друг начин. Министрите на финансите, които са управителен съвет един вид на банката, остават глухи за нашите искания. В управителния съвет този въпрос се отбягва. Каква е, какво е вашето мнение? Вашето мнение за евентуален надзор над вашата банка – моля ви, не ми отговаряйте, че имате споразумение с надзорните органи в Люксембург, защото предоставяте този отговор вече 6 години. Склонни ли сте в дневния ред на министрите да включите подобна точка, за да чуем и тяхното мнение по въпроса? Следващия ми е въпрос е свързан с проучването, което поиска Европейския съвет на Европейската инвестиционна банка за дългосрочното инвестиране в Европейския съюз. Какви са резултатите от това проучване? Идеята е изключително интересна. Можем да помислим заедно с специалисти, високо квалифицирани такива. Вие също имате експерти в вашата банка. В този контекст, какво е вашето усещане за дългосрочното инвестиране и за инфраструктурите, които не са рентабилни сега и в момента. Проведе ли се това проучване и какво е вашето виждане? И на последно място, вие казахте, е, идвам да говоря за вашата банка, но на нас ни е ясно, че банката принадлежи на правителствата. Нашето правителство дълго време предлага Европейския съюз да бъде асоцииран член на Европейската инвестиционна банка. Вие подкрепяте тази идея. Парламентът от дълго време иска да се асоциира към тази банка. Какво е вашето мнение? Европейския съюз да бъде член на Европейската инвестиционна банка. Благодаря за бележките и за въпросите, които ми зададохте. Може би да започна с малките и средни предприятия те са изправени пред два-три големи, сериозни проблема. Първият, най-големият, както а, сте чули на семинар, организиран в а, Лондон, първият е свързан с липсата на търсене. И това е нормално. Економиката е свита, търсенето е свито. Има обаче нещо друго, по-скоро други две неща. Тук в Европа зависи много от заемите, които предоставят банките, сравнени с Средните щати, имам предвид. Европа 80% зависи от банката и от финансирането, идващо от банковия сектор – в Съединените щати е точно обратното. Банковите авуари и фирмите се развиват самостоятелно, независимо. Така че ако тук в Европа сме толкова зависими от банките, от ликвидността, която те ни предоставят, а пък банките са под натиск да свият дейността си, защото трябва да оздравят платежните си баланси, то тогава трябва да се починят за да оздравят тази си финансова дейност на Базел 3 и други инициативи, регулиращи платежоспособността на банките. Какъв е резултат от всичко това? Фрагментиране, раздробяване на пазарите – дали ще вземем пример от Италия или от Австрия, резултатът ще бъде един и същи. Може би разликата в спредовете ще бъде от една до три точки, но не повече. Това подрива всъщност дейността на малките и средни предприятия. Тази банкова стагнация или стагнацията на отпускане на банкови кредити. Банкирането на дребно банкирането на дребно ни се притичва на помощ, защото именно към тях прибягваме, към техните клонове по места за финансиране на малките и средни предприятия. Това е рецептата, която сме изнамерили за момента. И започнахме преди летните месеци в Гърция стартирахме две такива програми, гаранционна схема за банки и малки и средни предприятия, банки отпускащи, кредитиращи малките и средни предприятия, а другата програма е просто финансиране на търговски дейности. Имаме такава схема, значи отново в Гърция. Малки, средни предприятия, това е единствения изход за тях. Така се оказва. Няма друг е, начин да финансират ежедневните си финансови транзакции, ако не е чрез е, тази схема, която а, е, стартирахме. Същото правим и в Кипър, Португалия. И бихме искали да продължаваме тази си практика, ако се появи нужда в други държави членки. Има, разбира се, рискове. Някой пример нека да ви дам. Министрите на финансите в момента обсъждат е, програма за спасяване отново, имайки предвид е, банковото, банковият съюз. съюз. 30 милиарда са подготвени за отпускане под формата на кредити на малки и средни предприятия. Ако обаче този ако този капитал трябва да бъде използван и за нов спасителен пакет, това ще означава намаляване на този гаранционен резерв, който сме предвидили. Тоест, рисковите операции ще се окажат оголени. Няма да има този гаранционен фонд, който мислихме, че можем да им отпуснем. Тази година, може би, ще бъде първата от последните пет години, където ръста на мал... дейността на малките и средни предприятия и на трудовата заетост ще се покачи, няма да пада. За първи път през последните 5 години, разбира се, не е скорострелно нарастването, но все пак е нарастване, не е спадане. Въпросът на господин Калфин свързан с отчетните механизми, за да знаем как се развива отпускането на кредити за трети държави. Разбира се, това е уместно предложение и смятам, че трябва да бъде включено в нашата система за междинно отчитане. Преди два месеца за първи път представихме отчет за постигнатото в областта на кредитиране вън от Европейския съюз. Използваме изключително софистицирани финансови инструменти и предоставяме информация за тях. Сега по въпроса за риска и за това доколко сме склонни да поемем такъв, моля да не забравяте, че трите ата като финансова, като кредитна оценка за нас не е гордост, а е инструмент, с който си служим, за да наемаме пари на, с ниска цена на парите. И това се отразява съответно на държавите членки, на техните региони, на техният индустриален сектор. Оказва се, с други думи, преимущество – което се явява добавена стойност. Това кредитния ни рейтинг да възлиза на 3 ата. И за това всъщност в някои държави членки може да си позволим условията за отпускане на кредити, които наблюдаваме в момента. Господин Калфин, може би използва друг термин, но имаше предвид използването на разумни формули за заеми, грантове и субсидии, за да влеем средства в економиката. И именно в този смисъл многодишната финансова рамка е един инструмент, който ще помогне на този, за създаването на този микс, в времена в които бюджетните ограничения са поголовни. Нещо също толкова основополагащо, като микса финансови инструменти, е свързано с философията на банковото дело, а именно трябва да инвестираме по начин, по който ще позволи на Европа да възобнови конкурентната си способност. Как може да се постигне това? Само чрез приобщаване, конкурентна способност и инвестиционна сила. С други думи, това приобщаване, с което започнах, означава на първо място използване на всички ресурси, заложени в обществото. Това е заложено и в многогодишната финансова рамка. Идеята по-скоро на комисията да подпомага тези малки и средни предприятия, които работят в областта на развойната дейност и турството. Това е, разбира се, част от банковото дело от отдавна, но сега трябва да обострим вниманието си към финансовите потребности на тези фирми, които работят в областта на новаторството. По въпроса сега за капитала, за акционерния капитал. Ние наистина не ме цитирайте, ако обичате, но акционерния капитал възлиза на 21-22 милиарда. Имаме обаче други 42 милиарда капитал – готов за капиталово разширяване, който не се намира в нашите ковчежници, не може да се използва днеска или утре, но съществува. Може да бъде извикан на живот. Представителите на различните държави членки трябва да дадат разрешение, за да можем да използваме този капитал, който се е заложен в платежните ни баланси. Именно от тук идва всъщност оценката ни от 3А. Капиталовото разширението на капитала се проведе в началото на миналата година края на миналата година, началото на тази, когато разширихме инвестиционната си дейност с близо 40%. Това бе продукт на обстоятелствата. Обсъждаме всъщност крайният вариант, но целта ни е да запазим количеството на капитала си, капиталовите разширения, които сме, предвижд... които сме предвидили през последните години, да ги запазим и през следващите, за да продължаваме да сме контрапротивоциклични. По въпроса за дългосрочните инвестиции и дейността на така наречения клуб на дългосрочните инвестиции. Целта е колкото се може в по-голяма степен, предимно в случая на малките и средни предприятия, но и на големите, да намалим целта и е да намалим тяхната зависимост, тяхната обвързаност от банките и да бъдат те насочени към друг вид инвестиционни организации, като например пенсионни фондове или каквито и е да било други фондове за инвестиране в проекти от какъвто и да било характер, със съответна възвръщаемост в обществото. Това е нашата идея и най-вероятно комисията ще се произнесе в един определен момент по тази зелена книга, която сме разработили. И сега преминавам към последната точка. Надявам се да не съм пропуснал нищо, свързано с надзора. не е тайна. Не е тайна, че надзорът следва да изпълнява функциите, с които е създаден. Нашата институция е създадена от учредителните договори на Европейския съюз, като регулираща такава. Освен това, обаче, Нашите, освен това обаче, трябва да отбележим, че нашите надзорни органи са различни от органите, които муни, подлагат на мониторинг обикновените търговски банки. Програмата на нашият надзорен съвет – следи нашата дейност и я сравнява с Европейската централна банка. Ние се явяваме нещо като публична институция, така че надзор, който се упражнява върху нас, е от различно общество. От различно естество. Какво правим по-настоящем? Надзорът се изразява в месечен отчет. Нашият отчет обаче е различен от Европейската централна банка със седалище в Люксембург. При нас се провежда нещо като месечен одит на така нареченото от Лисабонския договор понятие добро банково управление – Европейската сметна палата може да ни аудитира по всеки въпрос, който е свързан с една или друга европейска институция. И такива има много. Защо? Защото всичко, което ние извършваме в момента като дейност, е свързано с гарантиране, с финансиране, с смесено финансиране и прочее. Тоест всичко, цялата наша дейност подлежи на аудит, на експертна счетоводна оценка от страна на Сметната палата, от страна за омбудсмана и от страна на Олаф. Нека да ви кажа една-две думи и за изключително сложната система за жалби, която съществува в нашия случай. Каквото и да направим, то може да бъде обект на жалба и така и се получава всъщност. Някои от жалбите дори стигат до омбудсмана. Виждате, значи, че ние стъпваме на много осново, на много опори и се отчитаме пред много контролери. Били те свързани с дейността ни, било то или пък свързано с прозрачността и с отчетността ни. Тоест контрола, който се упражнява върху нас е различен от контрола, който се упражнява върху националните банки от националните надзорници. Благодаря. А сега давам думата на докладчика, който гласуваше в комисията по транспорт, за това се забави. Трябва да ви кажа, че ние обсъдихме вашия доклад тук, но и други комисии на парламента са обсъждали подобни теми, включително и в комисията Реги, защото Европейската инвестиционна банка е основната банка, която предоставя заеми на малките и средни предприятия и по време на криза това е най-големия проблем, с който се сблъскат малките и средни предприятия. Съществуват, разбира се, автоматични механизми, инструменти, които а, улесняват процедурите, но за това е необходимо да се намес, намеси Е и Б и Косоемер и неговият екип ни обясниха как седат нещата в, Лексем, в Люксембург. Някой друг иска ли да вземете думата? Или господин Маринеско? Благ, благ, благодаря ви. Съжалявам, че закъснях. Знаете, че програмата е малко напрегната. Трябваше да гласуваме правата на, път, на пътниците в Комисията по транспорта, т.е. това са и вашите права, защото а, а, защото нали, а, много, много, много важно е да, е да имате права, но трябва да имате и къде да ги упражнявате, защото някои от компаниите може би ще изчезнат просто след като платят това, което дължат на като док. Сега, Съгласен съм с всичко, което беше казано и искам да наплегна на следното. Вие сте Европейска банка. Тоест, вашата дейност трябва да бъде насочена предимно към Европа, към държавите членки, които са изправени пред трудности. Вие сте инвестиционна банка, т.е. вие трябва да правите инвестиции с чел, с цел е, развиване на трудовия пазар, създаване на работни места, да насърчавате иноваторските е, дейности. Но Отговорете ми на един въпрос. Колко работни места смятате, че сте създали чрез вашата дейност през последните 2-3 години? Благодаря. Ян Мурдах. Първо, благодаря на представителите на Европейската инвестиционна банка за редовното им участие в нашите заседания, защото а, ни, в, крайна, в крайна сметка ние гарантираме само 10% от общия, общата сума на заемите. Сега, тук беше, беше спомен, споменат рейтинга 3А, който дава възможност на Европейската инвестиционна банка да заема ефтини заеми на капиталовите пазари. Този кредитен рейтинг обаче се гарантира от държавите членки и се подкрепя от държавите членки. Какво смятате да правите по този повод. Второ. Е, има доста инструменти, като Европейския фонд за развитие и други допълнителни е, инструменти. Извън Европа има така наречената инвест... Е, банка за развитие на Азия, на Африка и така нататък. По този, по този повод бих искал да ви създам, да ви питам каква, какви са начините за сътрудничество с другите банки, кой упражнява контрола. Защото а, примерно когато се отпускат пари на организациите на ООН, е много трудно после се проследяват къде отиват тези средства и за какво се използват. Колеги, някой друг иска ли да вземе думата? Тогава ви давам отново думата, за да обясните. Ще бъда много кратък. Благодаря много. Благодаря и на докладчика, господин Маринеско, за неговия принос. Разбира се, аз отново ще дойда да обсъждам тези проблеми с вас, защото трябва да, наистина трябва да бъдем много внимателни и предпазливи, когато споменаваме точни цифри, особено когато става дума за работни места. През последните години обаче ние наблегнахме, съсредоточихме вниманието си върху този проблем и за това бих искал да отговоря точно и прецизно на вашия въпрос, за това ще го направя по-нататъка. Колкото до двата проблема, повдигнати от господин Молдър. Да, прав сте, когато вие сте участвате с дялов капитал или сте акционер. А, а, когато вие сте гарант, естествено, че загубата на един кредитен рейтинг от 3А ще е, има последици за вас. За това трябва трябва да знаете много точно на какъв леверидж може да издържите а, и всяка отделна държава членка трябва да има а, подобна а, подобно познание. И аз съм малко традиционалиста. Трябва обаче, ми се струва, че трябва да, да, да знаеме как да управляваме риска, капиталовия риск по традиционния, конвенционалния начин, ако искаме наистина да да продължиме да имаме този нисък лихвен процент. Колкото до външната дейност, е, как се извършва тя? Ами имаме споразумения с други международни финансови институции, с други инвестиционни институции, с е, ние сме свързани с договорни отношения и в е, тези договори или споразумения е, е, са залегнали отговорностите на едните и на другите. Работиме и с е, е, Световната банка. Ние сме инвестиционна банка, в крайна сметка, така че ние трябва е, да разчитаме и на предприятията действия от Световната банка, когато, що се отнася до е, споразуменията с другите. Ние е, разполагаме и с едно звено, което наблюдава и което ръководи нашето сътрудничество с другите инвестиционни институции или и се опитваме да, да прилагаме а, така различни, различни подходи. Вижте, има една така наречената международна инициатива за прозрачност и по силата на правилата сме част от тази система, т.е. може, имаме поглед върху досиетата на другите, на нашите партньори. Така че съществува, съществува механизъм. И ние е, правиме всичко възможно да улесним на работата на хората, които упражняват този контрол. Благодаря господин Кнапен за вашите отговори. Докладчика а, е, удовлетворен ли е? Добре. Очакваме с е, нетърпение следващото ви посещение на наше заседание. А сега можем да кажем, че сме изчерпали този тази точка от дневния ред. Пожелавам ви приятна коледа. И сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за специален доклад на ЕСМ за помощта оказана на Демократична република Конго. И има представители на комисията, на Европейската сметна палата. Нашия докладчик е тук, но първо давам думата на СМЕ. <clears throat> Благодаря, господин председател. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя днес специалния доклад във връзка с подкрепата от страна на Европейския съюз за управлението в Демократична република Конго. Това е проучване на една доста крехка държава. Какво можем да кажем за стабилността там? Доброто управление е основна европейска ценност и фактор за мир, стабилност и развитие. Тя стои в основата на всяко сътрудничество с държави от трети страни. Факт е обаче, че около а, милиард и половина души живеят в а, зони на конфликт в доста крехки държави. Въпреки а, значителни инвестиции и ангажираност от а, страна на различни актьори, резултатите са доста скромни с оглед на вложените средства. Тези държави остават много далеч от постигането на целите на хилядолетието. Заключението е, че настоящия метод на работа в тези държави трябва да бъде подобрен. В рамките на одита преценихме дали е релевантна подкрепата, която отказваме за управлението на Демократична република Конго и дали постигаме желаните резултати. Ние обхванахме 16 проекта от ключови области. Например, подкрепа на процеса на реформи, правосъдие, полицейски органи в периода 2003 до 2011 година. Общата стойност на тези проекти е 400 милиарда евро. Важно е да подчертаем, че а, ние разгледахме един микс от по-стари и нови проекти, за да може да преценим резултатите. Демократична република Конго беше избрана за нашето проучване, защото всички признаваме, че това е една от най-уязвимите държави в света. И а, ние сме един от основните партньори на тази държава с общо 1,9 милиарда а, финансова помощ за периода 2003-2011 година. Открихме, че докато комисията и външната служба изграждат добра а, стратегия по отношение на економическите и социалните нужди на Демократична република Конго има доста недостатъци в отделните програми. Почти половината от програмите е малко вероятно да постигнат желаните резултати. Напредъка е бавен, неравен и ограничен. Устойчивостта е нереалистична цел в повечето от случаите. Контекста на тази уязвимост на държавата обяснява някои от недостатъците. Резултатите обаче бяха повлияни от недобре организирани проекти, липса на амбициозност и а, недостатъчно управление на риска, както и трудното поле за изпълнение на проектите. Комисията и външната служба не са използвали в максимална степен условията, за да насърчат националната ангажираност преди да се лансират програмите и по време на тяхното изпълнение. Ние препоръчваме съгласно дневния ред за ефективно подпомагане на уязвимите държави, Европейската комисия и външната служба да вземат предвид следните аспекти, за да се уверят, че европейските пари са добре похарчени. Европейската комисия и външната служба трябва да преразгледат част от стратегията за сътрудничество по отношение на географското разпределение на помощта в различните провинции, трябва да помислят и за поставянето на акцента в по-голяма степен е, върху по-добрата отчетност при управлението на Демократична република Конго. На следващо място. Европейската комисия трябва да засили оценката на риска, с оглед на изковаването на по-реалистични програми, които да се базират на съществуващия капацитет. Това означава да се вземе предвид слабостта на административния капацитет, корупцията, липсата на експерти и ограничените възможности за мониторинг. В този е, контекст Европейската комисия трябва да намери по-добро равновесие между целите, заложените цели и реално достижимите такива. На следващо място, необходимо е да има ангажираност от страна на Демократична република Конго за постигане на резултатите. Сътрудничество с основните партньорства. Финансовите средства на Европейския съюз трябва да бъдат тясно обвързани с ангажираността на страната по постигането на целите. Трябва да се оцени също така и привеждането в изпълнение. Необходимо е да се отговаря навременно и пропорционално в случаите, в които това е необходимо. И накрая политическия диалог трябва да бъде подобрен. Трябва да има по-ясно разбиране и диалога трябва да бъде провеждан по правилните канали. Ако водени ако се водим от тези принципи, ще имаме по-голяма възможност да постигнем споразумение за условията по проектите и по програмите. А това е от основно значение за постигането на целите на Европейския съюз за подпомагане на трети държави. Подкрепата на Европейския съюз също трябва да бъде реформирана. В заключение, настоящия доклад излиза в много уместен момент, тъй като Европейската комисия и външната служба а, финализират програмата за финансиране за период 2014-2020 година на Демократична република Конго, което означава, че препоръките идват в много важен момент за подобряването на управлението на разходите в рамките на тази програма. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Висбърг. Поглеждам сега към докладчика. Господин Стас. Uh... Да, сметната палата и съответният, съответното длъжностно лице, а и всички аудитори, които са сътрудничали при изработването на доклада, заслужават нашата благодарност. Аз изцяло споделям тяхното становище въпреки че трябва да признаем, че да се работи в Конго е меко казано трудно. Аз самият през последните няколко години пътувах неколкократно до Конго аз съм, разбира се, белгиец и Конго не е, кой знае колко необичайна дестинация за нас, даже понякога имаме роднини и близки. Преди президентските избори, например, бях на посещение в Киво и видях всъщност как стоят нещата там, на место, колко е трудно да се работи. Бях в връзка с Ричард Зеван, който бе тогавашният посланик и от него всъщност научих останалото за затрудненията, пред които са изправени там. Друго е да ти го разкажат, друго е да го видиш сам. Смятам по този повод, че в доклада може да се желае повече конкретика. Аз работя в тясно сътрудничество с представители на Европейската служба за външно действие и знам, че не винаги може да се даде конкретика, защото всичко зависи от условията, от спазването на поетите ангажименти, от зачитането на човешките права и така нататък. Но с оглед на толкова трудните обстоятелства, в които сме принудени да работим, може би трябва да се осладяме повече на неправителствените организации, когато пращаме помощ. Има много граждански организации, много законо много правозащитници, които оперират там на място. И когато се прибягва до тяхната помощ, резултатът е по-добър. Освен това, някои големи проекти се нуждаят от финансиране, идващо от повече от един донор. Това означава повече координация, повече контрол и при това централизиран контрол, централизирана координация от Киншаса и от страна на правителството. Трябва да се ангажираме ние самите, но да оставим място и на нашите партньори. А нашите партньори са съответно местното правителство и местните организации. Освен това, диалогът с останалите участници, с останалите донори в международен план, сред тях трябва да подчертаем Китай. Не е възможно да се пътува из Конго без да се видят огромни строителни площадки, на които работят китайци, а не местни строители. Тоест и работят ръка, не само фирмите и капиталът са китайски други думи, диалогът с китайската страна е повече от необходим а и с всички останали партньори, с които си сътрудничим там. Друг, друг пункт е посланието ми към комисията и към службата за външно действие за повече проактивност, за повече инициативност. Те са инициативни, но трябва да направят още една стъпка за да се доближат по всички възможни канали до управленските органи на Демократична република Конго. Друг един въпрос от поредицата, която изреждам, е кръстосеното спазване. Как може ние като донори да гарантираме използването на отпусканите от нас средства за постигането на конкретни цели, за промотирането на конкретни проекти. Когато се обръщам този въпрос към комисията или към службата за външно действие, често отговорът, който получавам е, че това разбира се се контролира от договора в Котону и от нашите взаимоотношения с държавите от АКТБ, че всичко е под контрол и е регулирано. не бива да радикализираме позициите си и да спираме финансиране, ако не се постигне е, желана от нас цел и единствено след разблокирането на ситуацията да отпускаме финансиране. Диалога трябва да бъде по-плавен. Може би комисията или представителите на службата за външно действие има какво да ни кажат в този смисъл за инструментите, които използват. Може би тази това кръстосано спазване е един от начините, по които бихме могли да постигнем целите. И така. Тъй като се занимаваме в момента с одобряване на годишни отчетни сметки, искам да подчертая, че освобождаването от отговорност изглежда осигурено. Всички са на мнение, че целите са постигнати в достатъчна степен и препоръките са достатъчно конкретни. Може би обаче бихме могли да поискаме повече информация за участието на местните органи. Всъщност аз вече дори поисках такава информация и в отговор получих от комисията твърдението, че източната част на страната е, трябва да бъде обект на нашето внимание заради брожението там, заради социалните размирици пак продължавам да съм на мнение, че въпреки всичко тук трябва да се поставят акценти върху селското стопанство, върху здравопазването и това до каква степен те се облагодетелстват от отпусканата от нас помощ. И така. споразумението от Котону продължава да бъде обхващащата рамка. Това е от мен. Чакам сега коментари, които, на които да отговоря. Благодаря. <clears throat> Ja, vielen Dank. Äh, Благодаря много. Благодаря на господин Вайсберг и на господин Стейтс. Позволете да засегна и двата доклада. Първо, доклада на Европейската сметна палата, който съдържа много критики, но същевременно е тези критики са справедливи. Разбира се, не можем само да вадим заключения от анализите, трябва да отидем на място, да видим как се развиват нещата, но като цяло сте прав. Бих искала да коментирам някои от повдигнатите от господин Весберг, Весберг проблеми. Относно устойчивостта и устойчивостта на проектите, които се осъществяват в Конго. Мисля, че в глобален план програмите и плановете трябва да бъдат устойчиви, особено когато става дума за развитие и за устойчиво развитие на дадена страна. Второ, вие обяснихте, че трябва да поемеме повече ангажименти или по-широко обхватни такива. Споменахте също така, че е необходимо да се насочиме по-скоро към структурните реформи, но е, структурните реформи без устойчивост не са, е, не са възможни. Аз лично притежавам опит, както в е, Европейския съюз, така и в ООН. И мога да кажа спокойно, че между международните организации не съществува достатъчна степен на сътрудничество. Вие споменахте също, че на място китайците имат подчертано присъствие, така че крайно време е да а, започнем един по-засилен диалог с тях. Колкото до доклада на господин Барт. Много е важно при изграждането на държавните структури да се обърне внимание на ролята на жените. Жените играят все по-голяма роля за развитието на страни в Азия, в Африка и техната роля е много положителна те самите създават микропредприятия, било то за шивашки и други. Тоест цялото общество се облагодетелства от активната роля на жените. А, колкото до казаното от вас, Барт, за а, а, да, да се придържаме и да приканваме и насърчаваме използването на местно произведените продукти а, и а, да работиме с различните местни органи на властта. Става дума за една голяма страна, 11 провин... провинции и ние трябва да правим всичко възможно да приобщаваме местните органи на властта да участват в осъществяването на проектите. Същевременно, Барт, вие казвате, че е важно да наблегнем на управлението преди да говориме за добро управление. Може би проявяваме прекалена амбиция тук. А колкото до борбата с корупцията, борбата с измамите, това е една тема, която е злободневна от доста време вече. Аз работя по тази тема от две години в и в доклада и на Сметната палата, и във вашия доклад трябва да се наблегне на това, че борбата срещу измамите и корупцията не трябва да се е, извършва само от държавата, само от властите, а включително и от европейските фирми, които работят на место и които присъстват в Демократична република Конго. Необходимо също така, необходимо е също така да определиме приоритетите. Споменахте водата, транспорта, здравеопазването, но би ми се щело да включиме и образованието. Струва ми се, че образованието трябва да бъде един от приоритетите, защото образованието е цокъла, е предисловието на устойчивостта. Е, жените и последствие децата трябва да бъдат обучени, за да можем да постигнем целите, които сме си постигнали. Сега, Пето, вие казвате, комисията трябва, а не би трябвало. Така, казвате тук. задавате въпроса а, кои, проект, по кои проекти са разходвани изцяло средствата, дали а, раз, а, средствата не са били разходвани, защото комисията е решила да оттегли, да прекрати или просто по някакви други причини. Благодаря госпожа Вейлер, госпожа Гресле сега. Благодаря. Аз също бих искала да задам няколко въпроса на докладчик. Аз съм очудена от критиките, изразени от Европейската сметна палата по повод изборния процес. Според мен самото провеждане на избори вече е успех. Така че резултатите от тези избори не могат да поставят под въпрос и под съмнение цялостния изборен процес. Така че бих искала да знам какви са вашите а, подбуди, за да критикувате. Второ, белгийските членове на комисията, на делегацията бяха подложени на известен натиск, защото когато често се е критикува и комисар и така нататък. Сега нека не забравяме обаче какво е Демократична република Конго. А, една огромна страна. Ам, но един милиард с един милиард какво може да се постигне на тази огромна територия. Това е капка, капка вода в морето. Е, да, вие предлагате да, да включим и обучението и образованието. Да, разбира се, но боя се, че трябва да се ангажираме много повече. Представате ли си, че на място има 80, 80 е, души, 80 сътрудника на Европейския съюз, а територията на страната е колкото целият Европейски съюз. Представете си какво могат да направят 80 души на подобна територия. но същевременно страната е изправена пред много проблеми. Ми как искате да бъдат разходвани средствата, когато има подобни проблеми? Така че не разбирам критиките отправени от Европейската сметна палата и другите. Сега има ли други желащи от комисията? Господин Весберг, моля, отговорете на въпросите, които ви бяха зададени. при изготвянето на доклада вие сте работили в сътрудничество с нашите сътрудници на място. Вие самия посетил ли сте ДРК? Защото госпожа Гресле е права. Става дума за една огромна територия и Предполагам, че одитите са извършени на представителни извадки, т.е. това едва ли е много представително. като подход. Може би сте се сблъскали и с други проблеми, така че може би оценката не е съвсем справедлива и обективна. Uh, uh, Благодаря ви. Ще започна с въпроса дали екипът е бил на място. Да, екипът беше на място. Продължение на три седмици. Посетих, екипа посети четири различни провинции. Аз лично не участвах, защото не говоря френски. И само щях да преча на останалите, щях да им тежа ако се бях присъединил към екипа, защото трябваше а, да има и преводач до мен през цялото а, време, а прецених, че това не е необходимо. Сега ще отговоря на а, някои от въпросите. Вярно е, че бяхме критични по отношение на изборния процес, но това беше съвсем различно през 2005 и 2006 и изборната кампания тогава. През 2006 година посочихме, че повечето от проектите бяха получили подкрепа, тъй като изборите бяха успех. Положението беше съвсем различно през 2011 година. А, ако въобще се стигнеше до избори, това щеше да бъде успех. Именно това отбелязахме. Не забравяйте, че а, трябва да помислим защо избрахме Конго. Аз ви казах, Конго беше избрана като държава, която беше много уязвима. Там има проблеми, които въжат и за други, също толкова уязвими държави. Използвахме специално проучване в това отношение. Сега, когато направих тази презентация и когато сам чух това, което казах и изчитайки доклада, си дадох сметка, че наистина това се превърна повече в доклад, съсредоточен само върху Конго, а не това беше първоначалната идея. Повечето от проблемите са характерни и за други уязвими държави. Заключението, разбира се, е, че е необходимо да продължим с тази подкрепа на въпросните държави. Нашата подкрепа е от основно значение и тя не трябва да пресъхва. Научихме а, доста уроци от този опит, така, например, доста враждебна е атмосферата и ситуацията е доста сложна. Вие упоменахте условността. Това също е доста щекотлива тема. Всички знаем, че това е така. Позицията на Сметната палата е, че при диалога с правителствата или компетентните органи в толкова уязвими държави като Конго, трябва да се води диалог, който да позволи да се получи по-ясна представа за ситуацията. И за това трябва да се използват правилните канали. Но във връзка с условността и диалога, трябва да ви призная искрено, че няма кой знае какъв резултат от този принцип. Въпреки, че е много трудно да се постигнат конкретни резултати, все пак принципа е важен. Благодаря. И аз ви благодаря, казва председателя, за предоставената допълнителна информация. Сега нека чуем комисията. Приветствам тук господин Турвеке Варвак. Кой ще вземе думата от името на комисията? Аз съм Пьер Амят и съм директор, отговарящ за въпросите на Централна и Западна Африка. Доста уязвими държави а, е, има в моята компетентност и а, е, те са под моя отговорност. Бих искал да благодаря на Сметната палата за изготвения доклад, да благодаря и на комисаря Пибалкс както и на а, върховния представител за външни въпроси Катрин Аштин, както и тя каза, ние приемаме много на сериозно а, препоръките. Благодарим и на докладчика за отличния диалог и за отличния доклад. Нека кажа нещичко накратко във връзка с уязвимостта. Много е а, трудно да имаме а, някои случаи като по учебни, както а, казва това Сметната палата. Много трудно е а, да се види това понятие в действителност. На лице са принципи в международната общност по които се води диалога с тези уязвими държави. Все по-голям консенсус има между различните общности и между различните уязвими държави по отношение на това как трябва да се гледа на тази уязвимост. Принципа, над който трябва да работим, както беше казано в Лозана, беше, че трябва да има а, набор от цели, по които да се получи съгласието на всички заинтересовани страни. Бяха предложени и конкретни цели. Аз бих казал по-скоро цели, които бяха одобрени от всички, защото това са договорни отношения между тези, които отпускат средствата и нестабилните а, държави. За това трябва да има одобрение от двете страни. На следващо място в доклада на Сметната палата и на докладчика има препоръка за по-добро разпределение на финансовата помощ. Единственият ми коментар в това отношение е, че Европейския съюз не може сам да покрие цялата Демократична република Конго. Така че отговора на вашето желание е, че е на лице добра координация между е, тези, които отпускат средствата, за да може максимално добре да се покрие цялата територия но а, споразумението за следващия програмен период между отпускащите средствата е, че те ще отидат там, където са от най-голямо значение а, в зависимост от степента на нестабилност. На въпроса за реалистичните и нереалистични амбиции – можем да сме реалисти, когато говорим за измерими постижения, като например разработване на хикс километра пътища, или брой на държавните служители, но е много трудно да кажем какво е реалистична амбиция в контекста на изборите. Трябва ли да правим компромис с високото ниво на амбиции, които имаме, ако се опитваме да прехвърлим основните ценности, които са важни за нас в Европейския съюз, при положение, че няма очаквания резултат на изборите. нуждаем се от най-добрите стандарти още от самото начало на изборната кампания. Трудно би ми било да определя какво е реалистична амбиция в случаите, в които говорим за борба с корупцията, справедливи и честни избори и така нататък. И в този конкретен доклад ние говорим за управление. На изп ползването на неправителствените организации, да, разбира се, те играят съществена роля, но не във всички области. По отношение на управлението и в частност по отношение на изборите е очевидно, че неправителствените организации могат да изиграят чудесна роля при подготовката на изборите, като наблюдатели, на случаите на корупция и така нататък. Разбира се, че подкрепяме участието на НПО но а, НПО си имат своите граници при отпускането на някои социални услуги в тези държави. Не може да се стига до а, собственост на управлението. Нуждаем се от съответните структури, правителствени структури, които да провеждат тези реформи. Ако дадем на НПО задачи, които по принцип подлежат на държавен контрол, то това ще си има и своята цена с оглед на устойчивостта на положените усилия. На въпроса за диалога с Китай, аз пътувам доста в Африка и трябва да ви кажа, че китайците са навсякъде. Не мисля, че а, управлението е първото нещо, за което се сещам, когато а, говорим за диалог с Китай. По-скоро бизнес практиките са интересни. Някой се каза, че европейските компании също трябва да се борят с корупцията. Да, това е така но не съм сигурен, че това е мнението на всички бизнес партньори в компаниите в този регион. Разбира се, говорим и с Китай за Африка. На стратегическо равнище имаме доста ползотворен диалог. По-трудно е да се направи това извън страната, отколкото когато сме на място в Пекин, но включваме и други а, участници, защото трябва да говорим също с Турция, с Марокко, все държави, които са изключително активни в тази част на света. На въпроса който е от съществено значение за комисията и който ни е трудно да приемем по начина по който се предлага, бих казал следното. Термина условност ам, буди разногласие в международен план. Упоменах ви а, работата, която беше извършена в този контекст. А, сега говорим за взаимна отчетност. Тоест, заедно трябва да определим целите и ние взаимно носим отговорността а, и трябва да се отчетем за постигането на целите. Понятието условност не може, както е казано в а, доклада, а, да подлежи на надзор постоянно. Благодаря за това, че приехте нашето твърда, твърдение, но знаете, че ако включим това условие във всеки един проект, то тогава ще трябва да спираме сътрудничеството непрекъснато и в крайна сметка не можем да правим бизнес. Много трудно ще ни бъде да я постигнем какъвто и да е резултат в този случай. Дискусията за взаимната отчетност и взаимното поемане на отговорност трябва да бъде проведена на политическо равнище с съответните държави, защото се нуждаем от политически поглед върху условността, защото това си има своето значение. Да вземем примера с изборите. Няма да ви давам други примери, само примера за изборите. Ако решим че изборния кодекс не е прият на датата, която ние сме определили, това означава, че трябва да прекъснем сътрудничеството. Това би означавало, че няма и да има избори в Демократична република Конго. Не казвам, че не трябва да го направим, просто казвам, че единствено диалог на рав... високо равнище може да а, реши дали можем да направим едно или друго. Не сме далече от постигнатата цел, просто това, което предлагаме е условността да бъде подложена на политически диалог на съответното високо равнище. Устойчивостта на положените усилия е много важна в Демократична република Конго. Това е основен проблем в тази държава. Необходимо е тази държава да поеме цялата отговорност при полагането на, ус... на усилията. Има доста окоръжителни сигнали в а, тази посока. Знаем, че а, бюджета беше увеличен така че тенденцията върви в правилна посока, но ако погледнем заплатите, които получават някои от правителствените служители, а това е нещо, което се случва в много други държави в региона, ще видим, че нещата стоят по съвсем различен начин. Затова е важно правителството, държавата да се включи в реформите. По ролята на жените в тази част на света – този въпрос е скъп за нашия комисар, както и за Мери Робинсън, който работи в източната част на Конго. Ние подкрепяме засилването на образованието на жените в тази част на света основна тема и насилието срещу жените. Това е, е явление, което се наблюдава повсеместно в Конго. 20 милиона плюс 5 допълнителни милиона от е, УНИЦЕФ бяха отделени именно за тази цел насилието срещу жените. Още един коментар във връзка с действията на местно равнище. Вие упоменахте, че трябва да работим там на място, но да не забравяме децентрализацията, провинциите и различните публични структури. Действието на всички тези равнища трябва да бъде съчетано с действията на неправителствените организации. Това се отнася за всички проекти. И накрая бих искал да се спра на казаното от госпожа Гресле във връзка с концентрацията на подкрепата. Разбира се, че Европейския съюз не може да направи всичко. Трябва да разпределим задачите между отделните донори в съгласие с правителствата. Трябва да съсредоточим подкрепата както и фонда за развитие, който ще започне да действа от следващата година. Трябва да продължим да оказваме подкрепа на полицейските органи в областта на правосъдието, за да има минимална степен на сигурност за гражданите на тази държава. Здравеопазването е втория сектор, околната среда и опазването на природните ресурси е третия сектор. Сектора на инфраструктурата също бе избран. По принцип инфраструктурата, изграждането на пътища изчезва от повечето а, двустранни програми в Африка, но а, това е особено важно за нестабилните държави. Връзките, пътищата са много важни, включително а, и за държави като Демократична република Конго, където ви отнема дни а, да отидете от а, изток на запад. Така че е изключително важно да се изградат стратегически пътища. Извинявам се, че говорих толкова дълго, надявам се, че отговорих на основните въпроси. Ja, vielen Dank äh, für die Stellungnahme der Kommission. Много благодаря. И сега давам думата на докладчика Стайс. А, госпожа Гресли също иска думата. Първо тя започва. Благодаря. Няма да се разпростирам излишно. Просто искам да прочета даденото ми от госпожа Маковей, която е нашия докладчик в Сянка. За член 11 стана дума, искам да задам няколко въпроса, свързани с координацията между държавите членки на първо място и второ с координацията с трети донори. Как ще се подобри този процес? Това е първият ти въпрос. Вторият въпрос на госпожа Макове е свързан с механизмите за противодействие на корупцията. Чухме тук що че ще се затегне хватката. Какви точно мерки ще се предприемат? Има ли списък с проекти, предвидени от 11-я Европейски фонд за развитие? в тази област. На трето място. Чухме във вашия отговор към Сметната палата, че ще има повече поети ангажименти. По-скоро това бе изявление на министър-председателят на Конго, в смисъл такъв, че повече средства ще се отделят на борбата срещу корупцията. Как точно смята да го направи той? Благодаря. Има ли някой друг въпрос да зададе? Щом няма, даваме думата на службата за външно действие. Заповядайте. Господин Фафаке има думата от ЕСВД. Благодаря. Аз наистина съм тук <laughs> като представител на службата за външно действие, но всъщност отговарям, координатор съм на групата пратеници за региона на големите езера. Ще се върна на този по-глобален контекст малко по-късно, но сега искам да ви кажа че написахме писмо на Сметната палата, в което застъпваме много от казаното от преждеговорившите. Просто тук ще се огранича с твърдението, че подкрепяме чутото и ние също споделяме мнението, че се доближаваме до повратен, може би повратен момент в историческото развитие на този регион на Африканския континент. И ние споделяме виждането за така нареченото крехко състояние, нестабилността на държавите от региона. Смятаме, че не си даваме сметка до каква степен тази нестабилност се превръща в риск, риск, за който трябва да осъзнаваме каква точно отговорност носим. Не бива, разбира се, това да пречи на плановете ни да си сътрудничим с е, институции те в региона, които са в услуга на гражданите. Когато работим в Централна Африка, в Сомалия, имам предвид службата за външно действие и комисията, или пък когато работим заедно в Судан, знаем как да действаме. Имаме вече натрупан опит. Друго. Сега, нека да не забравяме, че промените трябва да се извършват бавно, с разумен темп като гледам как стоят събитията, си давам ясна сметка, че наистина доклада, който днес обсъждаме, би могъл да бъде различен, ако темпът на промените бе различен. Но опитът сочи и дебатите, които проведохме и днес, и през последните месеци, сочат колко е важен за нас е, този африкански въпрос колко е важно не само да координираме нашата помощ, а и да помогнем за изграждането на една здрава национална държава. Защото раздробеността, децентрализираното управление в Демократична република Конго е до голяма степен виновникът в кавички за състоянието на нещата. така наречената нова програма, нов ред, са познати, представени вече на всички, а именно сигурност, мир, регионално и национално действие. Киншаса определено поема ангажимент да централизира и координира разпределението на помощта, която идва от нас като донори. Не само за постигането на глобалните дългосрочни цели, а и за краткосрочните непосредствени цели. Т.е. това е начина да се работи ръка за ръка заедно, за да могат реформите да добият кръв и плът. Тоест, Демократична република Конго ще работи не само по изпълнение на целите, които сама си е поставила, а за изпълнението на целите, които групата донори смятат че трябва да бъдат постигнати. Не, не сме наивни обаче. Нека да осъзнаваме, че това ще, да осъзнаем, че това ще е труден процес. Но ако като международна общност действаме съединение и ако постигнем симбиоза с а, конгуанските власти, няма как да не постигнем. Тоест политически диалог, отчетност, всичко това бе споменато като водещо начало. Чухме го и от... Чухме и принципа за изслушване и разбирателство. И това са и нашите приоритети, приоритети, по които ще работим и в бъдеще. Благодаря. Yeah, thank you very much. Благодаря много. Gerne. Herr haben Sie jetzt als Special Representative gesprochen oder als Head of Delegation? Вие говорихте в качеството си на специален представител или като ръководител на делегацията. Трябва да се разграничат двете функции. Тъй като специалните представители не зависят от Европейската служба. Аз съм също така старши координатор Тоест, аз съм а, пълноправен а, член на Европейската служба за външна дейност. На практика няма, няма специален представител. А, но аз в качеството си на, на старши координатор работя с, с, с ам, колегите, които а, се от международните, другите международни организации, като Мери Робинсън и от друга страна представителите на Африканския съюз благодържа. Може ли да... Ще отговоря набързо на въпросите, които бяха поставени чрез или от госпожа Геслер, колкото до координирането между държавите членки. И, и утвържда, утвърждаването и консолидирането на координацията между донорите. Е, ние е, ние, разбира се, отчитаме е, критиките на Европейската сметна палата, приемаме техните препоръки за усъвършенстване координацията на терена по места, но различните технически екипи, които работят по различни а, проекти а, са много често ръководени под шапката на правителствата и те трябва да участват също в общата а, а, в общия форум, защото много често самите е, министри не, не много добре познават дейността, която те насърчават и която подкрепят. Така че ние лично имаме един екип, който е изваредно активен в Кеншаса, който участва в цяла, целият процес на координация до, до известна степен ние сме е, лидерите на е, този цял, цялостен координационен процес, но разбира се, може да се усъвършенства още колкото до борбата с корупцията. Всичко това става под шапката на рамката, която е създадена за дейността на Министерството на правосъдието. Мисля, че ние вършиме това, което вършиме и в други е, африкански страни, т.е. имаме е, диалог, е, диалог на високо равнище с Министерство на правосъдието, с него с негови представители. Разбира се, малко трудно е да се определят количествени цели и е, критерии в, този, в тази област, но разбира се, мога да ви дам информация за постигнатото до сега в рамките на предишната, предишния фонд за развитие. Да. И какво ще бъде и постигнато. Благодаря. Наистина нашата дискусия беше много наситена. Сега в заключение смятам, че наистина свършихме добра работа. От една страна Сметната палата е провела едно задълбочено проучване, излезе с анализи на а, ситуацията в де, Демократична република Конго, откъде проистича нестабилността. разполагаме вече с една по-широка, по-ясна картина за нещата. У... Утре а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 Комисията 9, която ще разгледа утре е, този доклад и препоръките на Сметната палата. Но, госпожа Веля ще отиде, да, но разбира се, тя е права да постави въпроса за устойчивостта. В Букаво бяхме свидетели на осъществяване на един проект, който може да бъде е, считан за е, модел, за пилотен проект става дума за една много дейност, която е свързана с добра приемственост, т.е. изсичане на гори и последвани от залесяване веднага в веднага след това прави прав сте също така. Права, права беше тя за ролята на жените. Жените в развиващите се страни играят огромна роля. Госпожа Вайлер също каза интересни неща, свързани с управлението. Госпожа Гресле също, колкото до бългийския комисар, който беше критикуван и който е бивш министр на външните работи на Белгия. Беше критикуван, да, така е, но избори нямаше да има без присъствието на представители на Европейския съюз. Аз лично присъствах и бях е, на място, бях наблюдател по време на парламентарните и президентски избори. Не мога да кажа, че те бяха проведени 100% съгласно нашите критерии. Още веднъж искам да почертая, че в Киво положението беше най- най-трудно. Имаше и положителни аспекти, и отрицателни урните не винаги бяха поставени там, където трябва да бъдат е, избирателните секции. Най-вероятно бяха не винаги на място, но в е, големите градове бяхме свидетели на, не, на ограничен брой е, измами и проблеми. В малките градове, разбира се, имало много повече проблеми. Благодаря на всички включително и на Сметната палата за а, коментарите. Ще взема предвид всичко казано до тук. Ще а, формулирам наново някои от а, идеите и ще ви ги предложа на вашето внимание. Благодаря ви, става обсъдихме една много сложна тема. Благодаря на представителя на Сметната палата, на представителя на Европейската комисия, които е, така показаха, че са много вещи е, на тази тема. Благодаря и на всички членове на Комисията по бюджетен контрол. Е, мисля, че изчерпахме дневния ред. Има ли някой да добави нещо в точка разни? А, противен случай ще приключим. Отлага се заседанието на координаторите. Това беше нашето последно заседание преди коледа. Благодаря на всички за сътрудничеството, за успешната работа. Благодаря на нашия секретариат. Благодаря и на правната служба, на всички служби, включително и на преводачите. Благодаря за това, че ни помогнахте да работиме успешно цялата година на вас и вашите семейства, весела коледа и ви пожелавам една прекрасна 2014 година. Закривам заседанието.